Господин Брис Ортфе подаде на председателството своето желание да бъде защитена неговия имунитет, тъй като тече съдебно разследван срещу него в Париж по член 7, параграф 1 на нашия регламент. Това искане е предадено на юридическата комисия. По член 87А6 председателя на председателския съвет на председатели на комисия ме информира, че няма никакви възражения за една препоръка